в среда на, в 12 часа. Календара на заседанията за 2016 година, неговият проект беше прият на 30 април. Ще го намерите на веб страницата пленарни заседания. Срокът за внасене на изменение е вторник, 19 май, 12 часа. Гласуването ще се състои в 12 часа в среда.